Колеги. Скъпи колеги, откривам днешното заседание на нашата комисия. Заседанието е много важно. Допускам, че е, всеки един дълбоко в себе си съзнава изключително важното значение на това заседание. Искам да благодаря на комисар Йотингер и на неговия екип. Благодаря им за ангажимента, който поемат и за това, че се приключи работата си. Едновременно с това искам да призная, че е, нашите бюджетни преговори за постигане на помирение не постигнаха резултат. Е, по-скоро ние претърпяхме неуспех. Ние установяваме, че е, съвета е предупредил, предупределил 1 милиард за Турция с оглед приемането на сирийски бежанци. Това са лоши обноски спрямо парламента, който също трябва да си каже думата. С други думи, трябваше да се отчитат очакванията и приоритетите на парламента. Комисията в желанието си да постигне баланс е преценила, че е време да се е, приложи член 15.3 от новия финансов регламент – по разработването на който е, госпожа Греслер е, оказа много голямо съдействие. Това беше елегантен начин да се приложи този регламент, който е влязъл в сила на 1 август тази година, като се подчертае в каква степен научните изследвания са приоритет, защото те именно определят подготовката за бъдещето на европейците и на европейския континент. По е, тези точки ние не успяхме да убедим съвета, т.е. ние установяваме, че е постигнат неуспех. Не ни тревожи е, вероятността да е, приложим законите от януари, но ако междувременно постигнем съгласие, ще обслужваме европейската кауза. Комисията се взе с това, като спази тавана от 20% от брутния вътрешен проект с ново предложение, което комисар Йотингер постави на масата още миналия петък. Той иска да ни запознае с него сега. Предоставям му думата. Още веднъж му благодаря е, е, за сериозното отношение, което проявява и за усилията, за да може през следващите часове да се постигне компромис с съвета. Господин комисар, имате думата. Verehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr колеги Artui, дамни и Herren Abgeordnete, meine Damen Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, е, дами и господа, благодаря ви много. Благодаря ви много, господин председателя Артюи за това, че ми дадохте възможност да представя тук днес новите ни предложения. Както знаете, преди 10 дена комисията и съвета и парламент не успяха да постигнат договореност и затова комисията направи ново бюджетно предложение, което беше представено в петък и ще бъде обсъдено на тристранния диалог утре. Виждате, времето е доста ограничено. В Страсбург ще се обсъди предложението следващата седмица. Надяваме се да успеем да постигнем успех утре в преговорите между парламента и съвета и се надявам, че ще постигнем решение, което да е приемливо и за двете институции, за да не трябва да действаме с 12 от предходния бюджет. Нека да очертая нещата. Втория трансфер е, за Турция няма да бъде прехвърлен така, както се предвижда, защото за януари-феврари ще трябват повече средства, отколкото са предвидени в 12 та от предходната година. Също времено тези два месеца се очакват основните средства от общата от плащането по общата селско-стопанска политика, нещо, което ще е проблем за селските стопани. А също времено тогава започват и изборите и си давате сметка, че ще е доста трудно да се обясни на селските стопани защо не получават плащанията, които им се полагат. Няма да могат да започнат да действат и новите проекти в областта на научно-развойната дейност, въпреки че те са допустими за финансиране по новите предложения. За това се опитахме да намерим решение, работихме много сериозно заедно. Останаха няколко точки само, по които не се постигна съгласие но действително при помирителната процедура времето напредна значително и не постигнахме съгласие. И така, за да може да се постигне съгласие възможно най-бързо, Европейската комисия преразгледа позицията си и взема, взе предвид позициите на двете институции, на съвета и парламента. И се опита да намери някакво равновесие между изложените от двете институции приоритети – способност, економически растеж, заетост, адекватно финансиране в областта на миграцията, сигурност, увеличаване на средствата за околната среда и инвестиции в справянето с проблемите с климата. Това са основните приоритети. На е, е, третия слайд ще видите финансирането на лично за бюджетни кредити и за поети ангажименти, което се е, равнява на 1% от брутния национален доход. Това е увеличение спрямо бюджет от 2018 година с 3,1%. За непредвидени разходи имаме марш от 1 милиард и 300 милиона евро, които според нас са достатъчно добър марш. Що се отнася до плащанията, бюджетните кредити за плащания, предложението ни е 148 милиарда и 200 милиона, увеличение от 2,4% спрямо 2018 година. Ако оставим на страна инструмента за стратегически инвестиции, с 3 е, милиона евро се увеличи финансирането по функция 1А. По хоризонт 2020 година с 100 милиона се увеличава финансирането възоснова на член 15 алинея 3. Целта не е да си мерим силите, да покажем, че смятаме резервите, изразени от съвета, за сериозни През 2017 година, в контекста на програмите за научни изследвания, през предходните 7 години, бяха направени основните разчети за периода след 2013 година. Именно за това се стигна до тази висока цифра 400, от която 100 се прехвърлят за бюджета за 2019 година. За Еразъм Плюс имаме допълнителен бюджет. И така, на практика ще постигнем допълнителни 400 милиона за 2019 в сравнение с 2018 година. При Косме увеличението е по-малко. 5 милиона за програмата за малки и средни предприятия. Ако разгледате член 15 алинея 3 в повече подробности, ето го тук на този слайд – ще видите следното. Беше спомената госпожа Кресле, председателката на Комисията по бюджетен контрол, която участва активно в преговорите с съвета по този член. И вече разполагаме с този нов член, който предвижда бюджетните кредити за поети ангажименти, които, са, а, които не са изплатени, да могат да се прехвърлят за следващия период. Това е нещо, което не се предвижда автоматично, но вече може да се разглежда като съставна част от новата бюджетна процедура, така че този тип предложения не могат просто да бъдат отхвърлени, тъй като няма основа да бъдат, основани да бъдат отхвърлени. Това подчертахме и в петък, когато представихме бюджет, новото предложение. Някои от държавите членки нямат позиция, някои са за, но 10 държави членки все още застават против прехвърлянето на 100 милиона евро към бюджета за следващата година. И това всъщност ще бъде една от сложните теми за обсъждане на тристранната среща утре. Когато правим това предложение, смятаме, че то е доста добре обосновано, защото целта е средствата да бъдат насочени към научни изследвания. Функция 1Б Инициативата за заетост сред младите. С Увеличили сме финансирането, така че се е, получават същите средства като с 2018 година. Функция 2. Селско стопанство. Повече средства се заделят за действия в областта на чумата по свинете и на зехтина. Програмата LIFE защитата на климата, приспособяването към климатичните промени. За всички тези теми ще трябват повече средства и за това направихме предложение, което надхвърля предварителното предложение на комисията. Що се отнася до функция 3 сигурност и гражданство, трябва да се занимаем с фонда за обежище и миграция и предлагаме да се добавят още 400 е, милиона към този фонд. Това увеличение е, се съпъства с увеличение с 5 милиона на бюджетите за сигурност Европол, Евроюст и Юлиза. Е, и целта е и на практика се взеха средства от Творческа Европа и от програмата за медиите, за да се насочат към темите за сигурността. Функция 4. Бежанците в Турция. Резервите на парламента са ясно заявени. Предвиждат се 2 милиона от маржа и още 1 милион допълнителни средства. Това също ще е тема, която ще се обсъди в подробности. Сега за програмата за добро, съседство. 21 милиона се предлагат тук. Както и за програмата за Палестина на ООН. Нещо, което е добре за да действаме в областта на търсещите обежище. Внимателно изслушах позицията на парламента и се надявам, че ще намерите предложението ни за приемливо. Функция 5. Актуализация на коефициента за, пла... за заплатите. Е, по-малка актуализация от предходната година. Има и малко увеличение на бюджета за съда и за стратегическите комуникации на службата за външна дейност. Разгледахме всички пилотни проекти, предложени от парламента и сме ги взели предвид. На този слайд виждате увеличаването на бюджетните кредити за поети ангажименти във втория вариант на текста. Общо 750 милиона евро. близо 750. Най-големите увеличения са в функции 1А, 1Б и 4. Смятаме, че по този начин вземаме предвид приоритетите на парламента и се надяваме, че предложението ни е задоволително. На следващия слайд виждате мобилизирането на специалните инструменти. Инструменти като гъвкавост, максималния прак на многогодишната финансова рамка и приложението на различните възможности, свързани с тях. Виждате е, е, общия марш за поетите ангажименти. Два милиарда и 450 милиона, което означава, че за 2019 година ще имаме все пак марш от 1 милиард и 811 милиона, за непредвидени обстоятелства, природни бедствия, катастрофи и други непредвидени обстоятелства. На следващия слайд съм изложил следващите стъпки. Утре е датата на тристранния диалог. Полагаме всички възможни усилия да постигнем съгласие утре за да може следващата седмица в Страсбург на 12 или 13 да се гласува бюджета. Това е целта ни. Но за да го постигнем, трябва да получим вашето съдействие тук, Комисията по бюджета, и да се приемат съответните условия в бюджетната комисия в понеделник. ако се премине към 12-те части от бюджета. Виждате, тук са изложени проблемите, които могат да проистекат от това. Ще има отрицателно въздействие върху всички. Разговарях с някои от засегнатите страни и, и, от, и в областта на миграцията, и в областта на селското стопанство, и в Хоризонт 2020 година, и Еразъм Плюс няма да можем да приложим целите, които са очертани в областта на съответната политика, ако не разполагаме със съответното финансиране. Няма да можем да увеличим и раз, разъм плюс така както искаме или да приложим инициативите, които вече са уточнени в областта на селското стопанство а, а, и пряката помощ за селските стопани ще бъде значително забавена и те е, ще получат 78 или 80% от плащанията предвидени за януари и февруари. няма да разполагаме с достатъчно средства за целите плащания. Що се отнася до Еразъм Плюс, близо 400 000 грантове по Еразъм ще бъдат забавени – това означава, че ще имаме сериозни проблеми, защото две трети от финансирането всъщност се изплаща през първата третина на годината. За Хоризонт 2020 година също ще има сериозни проблеми. 100 милиона евро няма да бъдат платени. Става дума за заплати на хиляди учени, които няма да бъдат прехвърлени. Доста неприятно би било. В програмата за свързване на Европа ще има въздействие в инициативите по транспорта, защото няма да разполагаме с достатъчна подкрепа за приложението на единото европейско небе, на програмата за контрол на въздушното движение. И мога да изредя още много примери за проблеми. Няма да можем да изградим достатъчно хотспотове и няма да можем да финансираме действията на Frontex. Именно за това, надявам се, е, съм успял да ви убедя, защо е толкова важно да се постигне съгласие. Е, на 11 слайд ще видите, че са отразени основните приоритети. Инвестиции, младеща, заетост, економически растеж и сигурност. 3,1% е увеличението. Близо 5 милиарда евро. И е много важно да подчертаем колко е важен бюджета за 2019 година. Трябва да се реагира на очакванията на гражданите в една такава година, която е година на избори. Ако имате въпроси, е, съм на ваше разположение. Генералният директор на Генерална дирекция бюджет също е тук на ваше разположение и сме готови да отговорим на всички ваши въпроси преди да започне официалният тристранен диалог. Така че каквото и да било има, да, е, каквото и да има, което е останало неясно, ще ви отговорим. Благодаря. Председателя, благодаря. Благодаря, господин комисар, за яснотата на вашето изложение. Искам да кажа, че е, към неудобствата към 12 можем да добавим възможността за финансиране на 1 милиард за Турция. Това е една от последиците от отсъствието на компромис. Ако се окаже, че има отсъствие на компромис. Тъй като вие изразихте желание да се запознаете с позицията на парламента, незабавно думам думата на господин Даниеле Вироти. Той е докладчик от нашата комисия по бюджета. Ако може да се пише в 6 минути, ще бъде чудесно. благодаря, господин председател. Имахме толкова много кръгове дискусии. Ще се опитам в 5-6 минути да събера цялата информация. Благодаря на комисаря и на целия му екип за това, че работи толкова експедитивно и толкова интензивно през последните седмици и месеци. Той поддържа пряк контакт с мен, с вас, господин председател, и всъщност с всички, които участват в този процес петък получихме документа. Имахме известно време да го разгледаме. Не получих кой знае колко въпроси, които сега да задам на комисаря. Утре ще можем да проведем подготвителното заседание, на което ще изготвим позицията на парламента. Имам един единствен въпрос към комисаря на този етап. Чухме ли нещо от съвета предложението ще бъде ли приемливо за съвета. Бихме искали нещата да процедират бързо, както ни припомни комисаря, трябва да се придържаме към доста кратък срок и всяко забавяне ще ни струва скъпо. Мисля, че това ще ни помогне да се съсредоточим и утре да излезем с позиция за преговорите. Трябва обаче да знаем как съвета ще приеме това. По-скоро ще приемат ли или по-скоро не? Говорихте за недостатъците на това, което ще се случи на 12. Дълъг е списъка. Може да бъде представен на вниманието и на съвета. Ако съвета е подготвен да поеме същата отговорност, каквато и ние сме заявили, че сме готови да поемем, то тогава нещата биха проработили. И накрая последен въпрос към комисаря. Вие правилно ни представихте последиците, които ще проистекат от системата на 12-тиците. Но не бива да има заплаха за такава система. Не бива да се използват ненадлежно, за да може да се експлуатира страха ни от тази разпоредба. Ако, разбира се, сега беше януари, щеше да е само две седмици отлагане, нямаше да е края на света, просто щеше да е две седмици закъснение. Но не знам дали ние се чувстваме удобно да бъдем поставяни под натиск на, така да се каже, е, предначертаната съдба ние ще си понесем отговорностите. Аз като докладчик имам мандат да го направя, но ако ние приемем вашето предложение, господин комисар, можете ли да ни кажете, че и съвета ще го приеме? Щом проведем тази дискусия, ще сме в състояние да проведем открито обсъждане, честно обсъждане и дори да е малко прибързано, ще можем да изготвим утрем съответната позиция. Благодаря, господин главен докладчик. Е, господин Йенс Гейер има думата, но той няма какво да каже. Пало Рубик може би има какво да каже, но тъй като отсъства, пристъпваме към докладчика в Сянка. Е, докладчиците в Сянка са няколко. Прикамвам ви да се изкажат в рамките на 3 минути. Е, Моника Холмайер има думата първа. Благодаря много, господин председател. Благодаря за новия проекто бюджет. Мисля, че той представя един напредък спрямо това, което сме обсъждали до момента и виждам, че някои неща са преработени по един творчески начин. Мисля, че предложението за член 15.3 от финансовия регламент се разглежда като а, маслиново клонче, нещо като оферта за мир, предложение за мир. 15.3 е, не може да бъде решено от части. Не може да се каже, че то е остаряло и да се забрави. Не може да го заличим. Интересно ми е ще видя как, е, да видя как ще реагира съвета на това. Как ще реагират финансовите министри и представителите на финансовите министерства – които със сигурност ще са доволни да получат 1 милиард или нещо такова, но ние ще се опитаме да го докопаме това обратно, да го задържим възможно най-дискретно. Радвам се да видя повишаването в Хоризонт 2020, особено в средствата за научни изследвания. По отношение на Козме, нещата са малко на границата. Доста натиск беше оказан върху тази програма. Мисля, че до голяма степен законодателството е било поставено само от едната страна и нещата са били извлечени само от там, което означава, че ще е необходимо да се изготви бюджет за изменение непосредствено след това. Същото с ЕСМА и с Европейския банков орган, тъй наречените надзорни органи. Положително е, че Западните Балкани вече са включени – Търсихме подходяща стратегия за Западните Балкани, но трябва да има и пари, за да се изпълни такава стратегия. В противен случай би било трудно. Трябва да каза, че с предприсъединителния инструмент и така нататък, може би, е, може да се вземе малко пари от там, но да видим какво ще каже съвета. Мисля, че това, което предлагате, е добра отправна точка. приближавате се към предпочитания вариант на парламента. Което означава, че в рамките на тази година вече се вижда вероятността за успешен изход. Искам да попитам а, нещо за функция 5. Спомням си помирителната процедура, която австрийското председателство посочи е, огромната съпротива срещу урязването на бюджета за заплати в комисията. Ние в парламента обаче сме съгласни с 5%, настоявахме на тях и успяхме да ги спазим 5%. Мисля, че до тук спират нещата. Това е достатъчно ако някой иска просто да обезкърви комисията, т.е. да и отнеме всички човешки ресурси, комисията няма да функционира правилно, което пък ще даде повече сили на съвета. Така че, ако комисията не може да се защити, парламента ще встъпи в своята функция. Ние нямаме дълбоки джубове, както някои други няма да сме доволни от подход на междуправителствено решаване на проблемите. И мисля, че това е трудна позиция не само за мен, но и за цялата ни политическа група от ЕНП. Благодаря ви. Бент Килмо. Благодаря. Господин председател, господин комисар Йотингер, за висококачествената работа, която сте свършили вие и вашия екип за много сбитата презентация, която направихте днес и слайдовете на PowerPoint. Тя беше много осветляваща, много образователна. Няма да повторя всички аргументи, които сме извеждали до момента от нашата група. Ние сме изказвали критика от начало към бюджета. Критиката все още си съществува, но трябва да приемем някои неща, ако искаме да получим мнозинство в парламента за един или друг подход. Това е демокрацията и това е линията, която, към която ще се придържаме и за напред. Имаме обаче различно гледище по 15.3. Считаме, че по структурни причини и поради принципни съображения този инструмент не бива да се прилага по този начин. Дори да става въпрос само за 100 милиона евро, тук нещата опират до принципни съображения. Същото въжи за собствените ресурси. Или ги искате, или не ги искате. Дори е, сумите да са, така да се каже, хомеопатични или просто някакви остатъчни количества, пак е, нещата могат да се акумулират или да се наслоят в бъдеще, така че въпросът е принципен. Виждаме приближаване към позицията по отношение на цифрите – мисля, че имаме един аргумент спрямо съвета, който може да бъде използван за да убедим съвета, а именно Европейската отбранителна инициатива и финансирането на тази инициатива. Може да се окаже възможно да изградим самолети, които имат обсек, които да стигат, да кажем, до Южна Америка или нещо такова. Това би била една добра идея. 15.3 може да се използва за какво ли не, но това се отнася само за научните изследвания. Член 15.3 е очертан само за научните изследвания и за нищо друго. Жерар Депре има думата сега. О, о, ля Uh, je ne sais pas. Ah. Euh, Извинете, господин председател, господин комисар, е, не исках да предизвиквам нито атентат, нито технически инцидент. Е, господин председател, аз искам да присъединя гласа си. Наистина да присъединя гласа си към колегите, които поздравиха направените от Европейската комисия усилия е, по новото и предложение. Преди да се спра на принципен въпрос, като погледна като цяло е, какво е предвидено за някои от нашите приоритети, а именно приоритети на нашата група 9% увеличение за Хоризонт 2020, увеличение 18% за Еразъм Плюс, по-скромно увеличение за Косме. Мога да продължа, но като цяло за повечето приоритети за моята група има чувствително увеличение на кредитите. Това отговаря на това, което ние искаме. Може би твърде малко по средствата, които да се мобилизират за борба срещу промените в климата. Сега може би говоря по-лесно за това, защото вчера имаше е, големи протести в Бруксел, е, които настояват за повече средства за планетата. Като цяло имам известни резерви по коментарите, които поискахме, на които не фигурират тук. Надявам се, че колегата Виотик, който в момента не ме слуша, да ги включи в преговорите, но ще му кажа, когато говорим насаме. Сега, а, да, ще говоря по-отделно, но, господин председател, остава един проблем. Е, е, при тези преговори има два аспекта. Единия от тях е, засяга съдържанието на бюджета, т.е. бюджета по същество. Мисля, че усилията направени от комисията са чудесна основа за дискусии, така че подкрепим това предложение като основа за дискусии. Но остава втори проблем, който според мен е институционален. Според договорите има два клона в бюджетния орган. И, и тези два клона трябва да водят преговори помежду си, за да постигнат съгласие. Съветът ни каза, че е, по Турция не може да се водят преговори. По това не се обсъжда. Е, или се съгласявате, или няма бюджет. От друга страна пък ние заявяваме, че 15.3 е нещо интересно. Защо представлява интерес? Първо, защото това са пари, по които вече имаше съгласие те да бъдат обещани и да бъдат разходени. Е, тези пари бяха предвидени в предишен бюджет. На второ място, инструмента по, специ... по финансовия регламент посочва, че тези средства трябва да се използват за научни изследвания. Не говоря за сума. Бих предпочел е, това е, да бъде цялата сума от 402 милиона по декомитмент. Но, по принцип, ако е на лице 15.3, аз мисля, че мога да изразя съгласие с някои леки промени по това предложение. Обаче, ако не го постигнем, господин председател, аз няма да защитавам бюджета пред моята група. Председателя, благодаря. Е, дадохме думата на всички присъстващи докладчици в Сянка. Сега ще дадам думата на докладчиците в сянка по другите раздели. А, извинете. А, видимо, ви, да, ви, да, имах чувство, че сте срещу мен. Да, следващия изказващ се. Е, Благодаря, господин председател. Всъщност, по другите раздели нямам какво толкова да кажа. Е, по категория 5 има промяна на ИПСР. По този начин можем да намалим малко предложението. Не мога обаче да посоча цифри, тъй като са ми дали думата, искам да се възползвам от това. Какво стана по време на предходните преговори за помирение. На предложението имаше, на масата имаше предложение, което беше почти същото като настоящето, но е, по принцип е, съвета не приемаше общите линии на нашето предложение. Първо не приеха 15-3, Не се съгласиха и с цифрите. Искаха по-големи съкръщения. Е, това беше съдържанието на дискусията. От тук е, и решението на парламента. Това не беше по наша воля, просто е, предложението на масата е, не беше съвършено и съвета не искаше да направи някаква крачка. Въпросът е същия, както въпроса, който зададоха и колегите. Какво мисли съвета по това предложение? не е необходимо да навлизаме в подробности. Рискуваме да изпаднем в старо положение, когато вече е имало помирителна процедура. Е, може е, парламента да не приеме втория временен бюджет. Ние не можем да се съгласим с каквото и да е било предложение – Повтарям, трябва да знаем какво мисли съвета за да знаем дали изобщо можем да започнем преговори, дали да възложим мандат на нашия докладчик, за да започне преговори по подробности, да се види има ли някакъв някаква възможност за маневри около цифрите. Е, въпросът има ли съгласие по принцип? Господин Колмел? Не. Да, вие е, казахте какво мислите. Е, какво мислите по раздел 3 и по останалите? И сега пристъпваме към вас, е, колеги. Кой иска да се изкаже извън докладчиците в сянка? Господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Благодаря на комисията за това предложение. Благодаря господин комисаря и работата, която извършва. Работа на компетентност, е, работа при проява на високо качество и на лоялност спрямо парламента и към съвета. Благодаря и на докладчиците. Мисля, че никой не бива да е, разбере ако е, започнем 2019 година с втори временен бюджет. При условие, е, е, че бюджета на масата е един от най-малките бюджети в нашата история. Мисля, че нито един гражданин на Германия или на Франция няма да може да разбере, че те които в най-голяма степен се възползват от научните изследвания, да не искат да се засилят тези изследвания. То дори не се говори за засилване, а просто да се използват ангажименти, които са били поети, които не са били изпълнени. Дори не говорим за всички ангажименти, говорим едва за 100 милиона евро. Е, Германия е, е страната, която получава най-много средства, а Франция стои на трето място. В заключение искам да кажа, че вероятно министъра на финансите на Германия иска да влезе във втори временен бюджет. Вероятно министъра на финансите на Франция иска да влезе във втори е, временен бюджет. Сигурен съм обаче, че е, канцлера Ангела Меркел не иска да влезе във втори временен. Макрон също не иска да влиза във втори временен, така че нещата трябва да бъдат отнесени на такова политическо ниво. В Европейския съюз има нестабилност и ако има министри, които искат да засилят тази нестабилност, то е, това трябва да се каже и на хората, да се покаже какво става. От друга страна, ние е, искаме най-доброто за Европейския съюз. Стабилност и реалистичен бюджет. Реалистичен и отговорен бюджет. Благодаря. Председателя, господин Борешан. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на комисар Йотингер за това, че представи предпоследния бюджет и че дойде лично днес да ни го представи. Първо искам да кажа следното. Факта, че се провалихме на първия опит, не беше добре за доверието във всички институции на Съюза. Нито за съвета, нито за комисията, нито за нас парламента. И това може да го видим в пресата. Трябва обаче да бъдем честни. Не беше драма че не успяхме да се договорим на първи опит, но драмата ще дойде с големи последици, ако не се договорим на втория опит. Ще е лошо за доверието в Съюза, ще е лошо за държавите членки, ще е лошо и за бенефициерите, както и комисаря го представи преди малко. Искам да посоча различните позиции, колко трудни са преговорите. Мисля, че това обаче не е достатъчно. Извън Европа хората работят в трудни условия, а въпреки това си вършат работата. Полицията, пожарната, пекарите, рано сутринта стават, докторите, професорите, всички работят в трудни условия, обаче си вършат работата. И ние трябва да направим същото. И ние трябва да си свършим работата и да имаме бюджет преди коледа. Затова считам, че е, Даниеле, трябва да бъдем с твърда позиция по време на преговорите. Трябва да дефинираме червените линии. Това са неща, които просто не може да приемем и не бива да ги жертваме но трябва да бъдем и конструктивни и да предлагаме решения, отговори за предложенията, които идват от съвета. Трябва да положим и натиск върху съвета, както господин Фернандес обясни преди малко. Затова подхода според мен трябва да бъде да дефинираме червените линии, но в същото време да сме конструктивни и да работим по решения. Това обаче не означава, че ще се движим стъпка по стъпка към позицията на съвета и в един момент позицията на съвета ще е приетата. Затова считам, че комисията е предлага едно много добро предложение като компромис за сближаване на различията между съвета и парламента. Ако нямаше такива различия, нямаше да се провалим, но в крайна сметка приоритета ни е, не е да решим нещата на първо четене, на, на първия опит. Нека да продължим да работим, да оказваме натиск върху съвета. В крайна сметка искаме да допринесем за постигането на бюджет, но и съвета трябва да допринесе. Не може само ние и комисията да приемем бюджет, трябва и конструктив, конструктивен съвет. Председателя, никой друг не иска думата. В такъв случай позволявате ли ми да изрази своето лично мнение? Да, Добре. Още веднъж искам да подчертая, че това е последния ни бюджет за нашия мандат. Това е изключително важен политически акт. Акт от първостепенно значение. Според мен комисията прави предложение, което според нас е един минимум. Е, един допустим минимум. Ако трябва да се откажем, си задайте въпроса как ще изглежда проекта за многогодишна финансова рамка от 2021 до 2027 година, ако и той е в същия дух. Надявам се утре след обед на тристранна среща да постигнем положителен напредък. Но неколкократно беше казано по време на помирителната процедура, имаме чувството, че има парламент, има съвет, но в съвета са събрани представители на различните министри на финансите и на бюджет. Те взимат думата, без да оставаме с впечатлението, че а, има действително ангажирана държавна политика. Затова ние приканваме политиците да поемат отговорността си. Виждаме, че тук и там има прояви на гняв у гражданите. Те не са доволни от е, политическото управление. Остават с усещането, че технокрацията е взела цялата власт. Та, търсенето на компромис за бюджета за 2019 година за нас е повод да наложим политически визия спрямо технократския подход. Възлагам големи надежди за следващите часове. Благодаря ви, скъпи колеги, основния докладчик, докладчиците от агенциите, докладчиците по останалите раздели. Благодаря и на вас, господин комисар. Надяваме се на вашето лично убеждение и на способността ви да споделяте убеждение. Дено това да бъде определящо утре сутринта на Корепер. Господин господин Вонте поискал думата. Ah oui. Bien, oui, donc je fonde beaucoup d'espoir. Да, Възлагам много надежди на това, което ще преживеем утре след обед, или може би утре вечер, или може би през нощта, или може би в среда сутринта. Господин комисар, какво е вашето впечатление? Много благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря за това, което според мен беше много конструктивно обменяне на мнения, много конструктивни изказвания. Сега имаме основание да сме благодарни за вашите усилия. По-настоящем в съвета няма формирана позиция, поне аз не съм доловил такава. С нашия генерален директор обядвахме и изградихме новата схема, така да се каже, е, по която ще проведем по-нататък дискусиите. Ще се съсредоточим върху размера на бюджета. Съвета не приветства повишаването на някои пера, доста критично беше становището на някои държави членки по член 15c. Някои държави членки не искаха да се прилага 15c, но съвета беше подготвен да разгледа това като основа за триалога утре. По никакъв начин не са го отхвърлили това предложение. Госпожа Холмайер, склонен съм да се съглася с вас за функция 5 мисля, че урязване, по-нататъчно урязване там би било погрешния подход. до края на 2020 година бихме искали да виждаме стабилност в кадровото обезпечаване. Функция 7 може би ще се наложи да се обсъжда по време на дискусиите за многогодишната финансова рамка. Но очаквам да дойде 2020 година, но там нивата до 2020 не подлежат на договаряне. Преговорите зависят и от вас, не само от държавите членки от съвета. Зависи от министерствата в столиците от тяхната гъвкавост. Благодаря на господин Килмил за оценката по отношение на член 15.3. Вие казахте, че това е принципен въпрос. Отбелязвам си а, този ваш коментар. Но нека да кажа, че тъй като член 15.3 се прилага единствено за научните изследвания, в това число за Евратом и за нито една друга програма, мисля, че първото прилагане тук няма да отвори вратата за всичко или нищо. Ако 15.3 продължи следващите няколко години, ще се даде и гъвкавостта и прозрачността, която видяхме предишните години и ще се прилага единствено спрямо научните изследвания, но пак зависи всичко от договореността, която ще бъде постигната между съвета и парламента. Считам, че даването на такава гъвкавост има своето значение. Както виждаме, парите за научни изследвания не са достатъчни. Когато приехме целта за тази област, това ще означава пренасочване на средства, за да може от други места да съберем средствата. И ако а, имаме бюджет от 12 милиарда за а, Хоризонт Европа, той може да се повиши на 15 или 17 а, милиарда, т.е. по няколко милиона се събират на, на месец. Мисля, че това е една хилядна просто от цялата сума на бюджета. В такъв смисъл член 15c е един разумен инструмент при оговорката, че ще се използва единствено за научни изследвания. Това имам да кажа за момента и очаквам с нетърпение вашите въпроси за допълнителни уточнения. Утре ще се видим, ако не на триалога. Председателя, благодаря. Благодаря, господин комисар. Може би сега да дадем думата на главния докладчик, за да приключи дискусията. Натуралmente колега и колеги, i са интервенути, дандо благодаря ви много, господин комисар. Благодаря на всички колеги, които вземаха думата и направиха е, предложения и коментари. Господин комисар, както е, казаха немалко колеги, намираме се на финалната права. Опитваме се да обхванем всичко, през което сме минали през последните месеци тук в нашата парламентарна комисия. Е, взехме предвид много от исканията на съвета и отстъпихме пред много от тези искания през последните месеци. И е добре да си припомним е, кои са нещата, по които направихме отстъпки. Работихме с съвета по член 15, алинея 3 съкрещавахме средствата по много елементи от бюджета по искане на съвета. Приехме графика, предложена от съвета. И го направихме без да се оплакваме. Съгласен съм с казаното от господин Арчи. И, две, и двете и двата елемента на бюджетната власт заслужават уважение. Ако има сблъсък между тях – Сигурно е, едната страна ще спечели, другата ще загуби, но на практика всички губят от това, цяла Европа губи, губи от това. Затова е по-добре да избягваме такива ситуации, където има победител и губещ. Благодаря ви много, господин комисар. Му освобождаваме ви, тъй като ви чакат и в Комисията по бюджетен контрол. Пожелаваме ви успех в участието ви утре в Корепер, нещо, което ще улесни тристранния диалог след обеда. Благодаря. Уважаеми колеги, сега ще дам думата на господин Ашвард. Всъщност той не е тук. И за това от него име ще се изкаже Жоземана Фернандеш. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, целта ми е да представя един трансфер. Трансфер, който отговаря на всички изисквания, който спазва финансовия регламент и който е по обичайна тема. Става дума за за прехвърляне на средства за засилване на бюджетна линия 2001 за укрепването на сградата Конрад Аденауер в Люксембург. Решението вече е взето в Комисията по бюджета на 11 юли 2006 година. Беше направено предложение от господин Фернандеш. Има ли възражение? Не. Нека тогава да гласуваме по електронен път. Аз обаче не съм си донесъл картата за гласуване, така че ще добавим моя глас в последствие. Госпожа Гардия Забал е готова. Добре. И вие ли нямате карта? Добре. Давама сме без карта. Нека да направим е, проверка на електронната система първо. Гласувайте. Приключихме гласуването. Сега вече е действителното гласуване по електронен път. Заповядайте. Гласуваха ли всички? И добавяме 3 гласа, значи 15 гласа за, 1 глас против, въздържали се няма. Има ли коментари? По точка разни не. В такъв случай съобщавам, че следващото ни заседание е предвидено за 10 декември. Извинете, в 16.45 не, в 16 часа среща съвместна среща с Комисията по економически въпроси и после на 10 декември в Страсбург. А сега предавам председателството на господин Сарвама, който прие да ме замести, тъй като трябва да пътувам за Париж. До утре, колеги!